Ready to start, we have just one hour, less than one hour actually, and a very important change of views. I would say. И така, колеги, продължаваме с обмен, обмен на мнения. Дълго чакахме тази размяна на мнения с Балтис Домбровскис и комисар Московиси. Ще говорим сега с тях. Ще говорим за пакета, публикуван на 6 декември за задълбочаването на еврото. Но също така ще говорим и за актуалните събития, това, което се случва в момента с следващата част в пакета. Тя върви. Ще имаме информация през май. Ще имаме информация от съвета през юни. Надяваме се дискусията да не бъде отлагана. Това е отговорност не само на комисията. Виждаме, предложени са важни предложения. Предложение за механизма за стабилност, за доброто управление – има целенасочени промени за общата структурна програма за реформи. Започва се пилотен проект за поощряване на прилагането на реформи. Но, както знаем, има ли липсващ елемент ние говорим тук за макроекономическата стабилност, за фискалния капацитет. Така че това предложение, което очакваме, е съществено. Пакетът бе представен през декември. Важно е да знаем какво ще очакваме за бъдеще. По отношение на пакета мога да кажа само някои политически коментари, а именно, че парламентът е убеден об... в ангажимента си и одобрява правното основание, на което стъпва комисията. Това е член 552. Но любопитно е да знаем какво става в съвета, в еврогрупата, защото ние нямаме правния текст. Имаме пред... Знаем, че има предложение, но текста не е достигнал в конкретика до нас. Знаем, че в съвета се обсъжда съдържанието. Така че време е да имаме яснота по текста, дали текста съществува, дали правното основание е това, което предполагаме. Както казах в миналото, ние не искахме да забравяме факта, че този орган е финансиран от държавите членки. Ние не искаме е, контрол. Знаем, че съветът е независим при вземане на, решението си, на решенията си, но е важно в рамките на институционалното сътрудничество да има яснота. Правното основание е важно, защото от него ще произтече стабилизиращо въздействие. Трябва да видим как може новите функции да се комбинират с съществуващите. Според мен единственият начин е интеграция, комбинация, така че действително това е много важно. Искам да помоля комисаря да говори по тези именно въпроси. Но аз говорих прекалено дълго, затова давам веднага думата на вас, най-напред на господин Домбровскис. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за поканата, за това изслушване. Задълбочаването на економически и паричен съюз. По тази тема ще говоря. Имаме позиция на комисията. Представихме пакет от предложение през декември миналата година за тази област, така че с удоволствие ще обсъдя тази тема с вас. Задълбочаването на економически и паричен съюз не е само цел. Целта е да има сближаване, финансова стабилност и растеж. Основните принципи на, за комисията са демократична отчетност и прозрачност – Задълбочаването трябва да е отворено за всички държави членки, трябва да използваме ресурсите си по-добре, това е нашата отговорност, трябва да намалим и споделяме риска. Освен това, трябва ни по-голяма политическа отговорност, прозречност и диалог с е, социалните партньори, гражданското общество и националните парламенти. Що се отнася до економическия фон на пакета, трябва да кажа, че инвестициите се увеличават, увеличава се заетостта, пада безработицата, тя е на ниво почти на каквото беше преди. Кризата, публичните инвестиции се увеличават и банковия сектор е по-добре капитализиран. Сега е времето да укрепим економическите си основи, да имаме финансови буфери, и да подкрепим сближаването. Това означава структурни реформи за банковия съюз и развиване на съюза на капиталовите пазари. Трябва ни добре функционираща економика за растеж и заетост. От 2011 година държавите членки отбелязаха определен напредък благодарение на специфичните препоръки Комисията предлага е, да създаде един инструмент за реформи, като така ще стимулира държавите членки в прилагането им. Законодателното предложение ще е готово през май, но вече се вижда пилотната фаза на този инструмент. Пилотната фаза е опционална. Тук става дума за задействане на структурните и социални фондове. Има някои отворени въпроси по отношение на финансирането, но смятам, че с това важно досие ще отбележим напредък. На следващо място увеличаваме бюджета до 2020 година за структурната програма. Тази програма ще даде техническа подкрепа на държавите членки с цел растеж. Търсенето е голямо. В 2018 година може обаче да отговорим на очакванията на само 24 държави членки. Уважаеми колеги, аз твърдо вярвам, че Европа трябва да е отворена и включваща. Нашите амбиции за интеграция са, интеграция са големи. Трябва да подкрепим а, онези държави, които искат да се присъединят към нас. Трябва да подкрепим реформите в а, страните кандидатки в краткосрочна перспектива това може да стане чрез програмата за подкрепа на структурните реформи и за 2020 година предлагаме допълнителен инструмент. Економическите шокове обаче не могат да бъдат а, абсолютно загърбени. Затова е необходимо да имаме споделяне на риска на финансовите пазари. Това може да се постигне чрез споделяне на риска в публичната сфера. Това за тази цел трябва да завършим банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. За постигане на тази цел разчитам на докладчиците Деланге и неговите колеги. Трябва да работим и по схемата за гарантиране на влоговете. Направихме и предложение за необслужваните дългове. Така също ще може да намалим рисковете за банковия сектор. Работата по тези досиета са, е важна и за Съюза на капиталовите пазари. Пенсионните продукти тук са ключова дума. Надявам се, че докладчиците и докладчиците в сянка може да изработят своята позиция до лятото. Въпроса за надзорните органи е също важен. Надявам се в скоро време да постигнем компромиси по това досие. Видяхме от кризата, че някои правителства могат временно да загубят достъп до кредитиране. За тази цел имаме нужда да укрепим единния надзорен механизъм и единния механизъм за стабилност. За тази цел са ни необходими реформи. Тук имаме предвид създаването на паричен фонд, който да е демократично легитимиран. Ще имаме възможност чрез този фонд да създадем и фонд за възстановяване. Така ще укрепим доверието в банковата система за преодоляване на асиметричните шокове подготвяме предложение за фискална стабилизация. Националните бюджети трябва да бъдат коригирани, като предоставят определени буфери. Ние знаем, че инвестициите в време на криза страдат най-много. За тази цел предлагаме схема за защита на влоговете, работим тази посока по отношение на кредитите и грантовете. Изработваме критерии за тази цел. И накрая сътрудничество и координация между правителствата е необходима, за да създадем необходимите финансови правила и финансови буфери. Уважаеми колеги, в момента имаме една добра финансова среда, която се базира на здрави основи и поощрява растежа. Имаме една пълна законодателна година преди европейските избори и трябва да използваме напълно, за да постигнем напредък. Благодаря ви. Председателят благодаря, господин Домбровски, господин Московиси има думата. Господин председател, дами и господа депутати, скъпи Валдис, е, срещата на високо равнище за еврото, което се проведе миналата седмица, беше една поетапна среща, тъй като знаете, че имаше известни политически обстоятелства, в които се състоя Постигнахме известен напредък, обмен на мнение, но от тук нататък трябва да се работи и до юни комисията няма намерение да включва автопилота. Знам, че това не е и ваше мнение и дух. Особено предвид семинарите и обмена на мнение, които вече сте организирали, очаквани и трудна работа, тъй като няма силен консенсус на държавите членки по декемврийския пакет, но по някакъв начин той, той трябва да бъде включен, но нека не подценяваме и новите бюджетни инструменти, които ще предложи комисията през май за новата МФР след 2020 година предвид, че може би трябва да бъде малко по-малко амбициозни, отколкото бяхме през декември. Тези предложения са от ключово значение, защото ни е, позволяват вече да не си играеме на пожарникари. Аз много уважавам пожарникарите, но същевременно трябва да бъдем и архитекти, и е, градители, и строители, за да създадем една по-устойчива еврозона. Това ще бъде, разбира се, на основа на доброволност, на новият механизъм, за да могат този механизъм да бъде овластян от държавите членки и да включи и различни елементи, като например образованието и социалното включване. Сега, функцията за стабилизация, тя като че ли не е чак толкова подкрепена от държавите членки. Въпреки това, аз смятам, че този инструмент е от огромно ключово значение в случай на голям асиметричен шок като по този начин ще може да се предпазат държавите членки от економическа стагнация. Затова механизма трябва да, бъд, да има необходимите ресурси, дори в момент на економическа стагнация. Затова предложението, на комис... което комисията смята да приеме, в рамките на МФР след 2020 година ще бъде само една отправна точка. Готови сме да обсъждаме и по-амбициозни е, виждания. Аз самия знаете, че съм е, страстен привърженик на еврозоната, така че не смятам да е, е, спра до тук. Трябва да има баланс между отговорност и стабилност, споделяне на риска и намаляване на риска. Този, този демократичен аспект е много важен и е, много важен и за вашата институция. Знам, че това демократично измерение може би не е най-изпъкнатото или не излиза на най-първо място в дискусиите между държавите членки, но в никакъв случай не трябва да се отвръщаме или да забравиме този аспект. Три проблем. Превръщ превръщането на европейския механизъм за стабилност в европейски паричен фонд, който ще бъде записан в правната рамка на Европейския съюз и ще бъде отговорен пред е, Европейският парламент, без обаче да намали правомощията на, евро... на националните пар... парламенти. Второ, включването на договора за стабилност в пакта за стабилност и, и растеж, въпреки дебатите по в, начина на включване на този договор. Като Важно е равно, равновесието между стабилност и гъвкавост. И трето, предложението за европейски министър на финансите, което ще подсили е, компонента демократична отговорност. Тази нова фигура, която би могла да бъде избрана, надявам се, от следващата комисия, ще може да защитава интересите на еврозоната и да се отчита пред Европейският парламент. Мисля, че това ще бъде добре и за прозрачността и за демокрацията и за ефективността. Но няма демокрация без ефективността и без прозрачност. И за това аз ви приканвам да не забравяте демократичното измерение, което е един от основните компоненти от декемврийският пакет предвид економическото положение а, и а, решението на тандема, френско немският тандем, който е важен, но не е основен, е въпрос да се възползваме от възможността, но знаеме, че една възможност преминава бързо, така че нека а, е, да не подценяваме решенията, които ще бъдат взети през юни. По-късно, след това ще бъде твърде късно. Днес е 27 март. Трябва да работиме много упорито през следващите седмици, за да създадем е, много благоприятни условия за срещата на високо равнище бъдеще през юни за бъдещето на еврозоната. Нашите съграждани може би не осъзнават значимостта е, на тази среща, но ако изпуснем тази възможност, ще е, бъде много късно и е, в ущърп на гражданите. Нека да бъдем амбициозни и нека да работиме за осъществяването на тази амбиция. Благодаря ви. Пол Амбаса. Господин Балц, благодаря. Господин заместник председател, господин комисар, благодаря ви за представенето на пакета от миналия декември. Пакета, който представяте днес, е многостранен и дебатът показва, че има нужда от много уточняване, от много информация и когато е, слушах е, изказванията на господин Добровски и господин Московиси. Е, впечатлението ми се потвърждава, че има нужда от допълнителни информации и изглаждане на разногласия. Това е поне моето впечатление. Има различни становища, но аз ще се огранича върху следното. Доброто економическо положение. В момента сме в период, в който очакванията за просперитет са факт и рисковете се виждат повече в политическата област, а не в економическата. Е, трябва наистина да използваме тези времена, за да създаваме буфери за по-лоши времена, да трябва да проведем реформи, които ще ни направят по-силни в бъдеще. В някои страни, като САЩ и Обединеното кралство, виждаме покачване вече на лихвите, но като цяло условията са добри и това трябва да го използваме, за да усилим еврозоната. Трябва да подсигурим стабилността на държавите членки във финансово отношение. Въпросът ми е, до каква степен допринасят вашите предложения за укрепване на економическия растеж и стабилност? Въпрос, още един въпрос за сближаването между държавите членки. Е, говори се в пакета за институционалния дебат. Според мен наистина трябва да е, да следваме принципа формата следва функцията, т.е. кои са задачите, които трябва да изпълним, кои са целите и след това да говорим за формата. Е, институциите са просто форма, ако не са изпълнени с, ценности. Така че трябва ни истински ангажимент, истинско разбиране на Европейския съюз като добавена стойност. Трябва да има и истинска отговорност. Едва когато имаме изпълнен с живот формат, тогава може да говорим за по-нататъчните цели. Освен това, трябва да укрепим сближаването между държавите членки. трябва да убедим държавите членки да се ангажират повече с прилагането на семестъра, да националните парламенти трябва да поемат повече отговорност към семестъра и към прилагането на правилата от еврозоната. Благодаря. Благодаря, Бурхард, за този въпрос. Нека първо да се върна към първия проблем, който повдигна. Искам да подчертая, че няма разногласия между нас. Предложенията а, ги представихме заедно. И същото въжи и за предложенията, които, с които ще излезем през май. След съответните дискусии, които проведахме с комисар е, Московици и другите. Така че като това е решение на комисията като цяло. По въпроса за економическото закъснение, проблеми и необходимостта от повече устойчивост. Една от целите на предложението е консолидиране на стабил, стабилността. А, на инструментите, които ще спомогнат за борба с асиметричните шок шокове и подкрепа на конвергенцията между държавите членки. Аз мога само да потвърда и да повторя казаното от Валдис. Работиме в екипа и предложенията се подкрепят от цялата комисия. Господин Балц правилно подчерта, че се намираме в един на един добър етап от развитието, но това не означава, че трябва да а, се отпуснем и да не продължаваме да подкрепяме структурните реформи. Нека обаче да отчетеме тези структурни реформи, направени от държавите членки, включително и от еврозоната. Нека да дам два примера необслужените кредити са проблем, но все пак техния брой се намали с една трета и това е, е, много крачка напред и съществуват механизми за надзор и преструктуриране, такива каквито не съществуваха преди кризата. Същевременно, времено въпроса свързан с банковия съюз и предпазният прак са основните за задълбочаване на паричния и валутен съюз. Перваш. Мерси. Благодаря ви за това, че представихте декемврийският пакет. Това е нашият принос по пътя в очакване на Годо. Но, господин Домбровкиск, смятам, че е важно да подчертаем, че двете предложения са много важни, но те в никакъв случай не са достатъчни за задълбочаване на паричният и финансов съюз. И съответно трябва да се направят а, корекции. Що се отнася до Европейския механизъм за стабилност и неговото превръщане в Европейски паричен фонд, Миналата седмица аз напомних едни основни принципи. Мисля, че сега вече няма да се биеме за името, но трябва да внимаваме. Да не направиме копи-пейст на МВФ. и също времено Смятам, че комисията трябва непрекъснато да а, напомня предпазните а, мерки. Същевременно не можем да прилагаме член четвърти и да изпразним от смисъл а, съответните институции. Не, не сме при, при всички случаи никога защитени от риска и а, нека не забравяме какво направи тройката заедно с Международния валутен фонд и какви бяха резултатите. Така че комисията започна така размишление по така наречените Aggregate Fiscal Stands и съответните временни е, календари. Мисля, че забавяме този процес, а комисията би трябвало да наблегне на това, колкото до е, фискалният е, пакт. Е, ние се, ние се обърнахме към правната служба, за да видим дали има съответствие с шестопакета и двупакет. И очакваме пред предложенията през, които ще бъдат направени пред май, относно стабилизиращата функция. Като цяло тя е подкрепена от а, различните заинтересовани страни. Затова смятам, че този механизъм трябва да бъде наистина много амбициозен, който да бъде специфичен и адаптиран към спецификите на еврозоната. Знам, че има различни виждания, но моята политическа група смята, че една минимална а, надбавка за безработни или компенсация а, може да бъде едно от решенията. Благодаря, госпожо Берес. С право припомняте, че дори разгърнатата дискусия не изчерпва всичко. Разбира се, има и измерение защита, защото еврото трябва да гарантира стабилността на обществото, трябва да има функция за редминизиране на економиката, т.е. Да, при, да се привличат инвестициите, но нека не забравяме и демократичният компонент или аспект. Колкото до фискалстанс, нещо, което не забравяме, но то е въпрос на конюнктура. Работим с господин Тигасен, с е, Европейският фискален съвет – като разбира се се възползваме и използваме и економическите инструменти, които са най-адекватни. А и всички теми, които повдигнахте, трябва да бъдат обсъдени наистина от тук нататък. point raised on the Capital Markets Union and uh, Banking Union. Uh, indeed, uh, those are... Нека направя едно допълнение. Ние се съсредоточаваме върху економически паричен съюз и смятаме, че пакета за банковата реформа трябва да задейства в средносрочен план. Имаме подход в съвета така че да придвижим това досие напред. Имаме и споразумение по принцип за основните елементи за фонда за възстановяване. Имаме напредък по ИДИС е, системата и имаме 12 законодателни акта. От тях само 3 са приети, така че има още какво да се направи, но така или иначе имаме два подхода, които не си противоречат, а напротив. Благодаря. Както казах, и аз ние също работим по тези законодателни предложения по банковия пакет. Това, което споменахте, перванш, има, има пакети има законодателни актове, които е, са специални и това е економически паричен съюз. Благодаря. Много хубаво е, че може да говорим за, по тези въпроси. Причините за економически паричен съюз са много видни и те, тези причини за неговото съществуване са повече политически, отколкото и економически. Целта на този съюз е да се поощри растежа. Но има доста неясни моменти в политиките, паричните политики в Европейския съюз. Стабилизирането на пазара е проблем. Финансовата помощ за засегнатите от кризата страни е проблематична. Трябва да се създадат добри условия за развитието на економиката. Има ли възможност за създаване на такива условия. Дали след като имаме МВФ е необходим европейски такъв фонд? Well, uh, on the question on... Сега по въпроса за Европейския паричен фонд и отношението му с МВФ. Нека ви кажа, ние от кризата си извадихме полките, че ни трябва определен вид е, механизъм за спешни случаи, за подкрепа на държавите членки. Това го видяхме при случая с Гърция. Имаме Европейския механизъм за стабилност. Той бе създаден именно в такава кризисна ситуация. Видяхме, че такъв си... механизъм ни е необходим. А също и поради факта, че има ограничения за действието на МВФ. Има ограничения, когато Международния валутен фонд иска да подкрепя програми в държавите членки. За това ние решихме, че трябва да се погрижим сами за себе си. МВФ си има своята роля, но договорите казват, че програмите се изработват от комисията, подкрепят се от ЕЦБ и МВФ, но при последната програма МВФ не участваше, така че това беше ясен сигнал, че ни трябва един евентуален европейски паричен фонд. Е, Волф Клинц. Волф Клинц. Благодаря, господин председател. Вие и двамата подчертахте колко е важно да имаме механизъм за стабилност и този механизъм за стабилност да се преформулира в фонд. А според мен малко държави членки искат да тръгнат в посока на общностния метод. Какво ще направите, ако не получите благословията на съвета? Как ще аргументирате тогава с общностното право? А, това би било голяма пречка за по-нататъчното развитие, както каза господин Носковиси. Какво ще направите тогава? На следващо място, държавите членки ясно показаха, че, комиси... че не смятат комисията за правителство на Европейския съюз. Сега, когато става дума за финансов министр на Европейския съюз, каква ще е неговата позиция? Той ще бъде извън комисията, ще бъде шеф на еврозоната или пък ще бъде член на комисията като Могерини и същевременно шеф на еврозоната. Тогава тогава той ще има функцията като на министър, а държавите членки отхвърлят тази концепция. И на следващо място има прекалено голяма зависимост между банките и определени правителства в държавите членки. Има зависимост между държавни дългове, които могат да бъдат закупени от банките без обезпечаване. Как ще преодолеете тези взаимни зависимости, така че банките да не акумулират подобни рискове? Uh, okay, so on those um, uh, uh, three um, uh, uh questions. First... Да, това бяха трите въпроса. Най-напред е, общностния мета срещу междуправителствения подход. Трябва да кажа, че когато бе създаден механизма за стабилност и фискалния пакт, тогава имаше споразумение по време на, на кризата да се следва междуправителствения подход. Но в последствие е, бе казано, че тези механизми трябва да последва точностния метод. Така че това по, този, по тези механизми има споразумение. Има определени срокове, в които това трябва да се случи. И това, което правим, е, че ние изследваме налични предишни споразумения. Имаме и нови функции, като предпазен механизъм за механизма за възстановяване. И имаме нова функция за еврозоната за стабилизиране. Естествено, ние искаме да говорим с държавите членки и с Европейския парламент, за да видим докъде може да стигнем с този метод. Ние като комисия искаме да следваме и да защитим общностния метод. На следващо място. По въпроса за европейския министр на финансите. Това беше идея, за със средносрочна перспектива. Идеята за съчетаване на двете структури е много сходна на поста на върховния представител, т.е. финансовият министр да е член на Европейската комисия, да отговоря за економически паричен съюз и в същото време да е шеф на еврозоната. И на следващия въпрос за банките и тяхната зависимост. Има едно предложение, което ще бъде направено скоро, а именно да се следва борда за системен риск и държавните облигации. Това ще е общ пакет, за еврозоната, държавните дългове, така наречените ЕСБИС. В този случай банките няма да са зависими от правителства, а могат да купуват портфолио от облигации. Това ще е нашето предложение – да има нулев рис, нулева рискова тежест при тези облигации. Има и отделна дискусия, която върви за регулаторната регулаторното третиране на експозициите. Тук има противоречиви мнения – Знаем, че през юни 2016 година имаше пътна карта да се следва а, ме, работата на Базелския комитет, но тук нямаме, за съжаление, конкретни заключения и трябва да видим какви са последствията за Европейския съюз. Трябва да сме внимателни тук защото може да има отрицателни последствия за финансовата стабилност на държавите членки, ако прибързаме. Euh, има въпроси, които а, са много чувствителни е, и за мен е, общностният подход е най-демократичен, защото позволява демократичен контрол. Без демократичен контрол европейските институции функционират много по-зле. Затова трябва да вземем това по отношение на механизма за стабилност. Е, давам си сметка, че някои държави членки имат нежелание, но смятам, че вземайки предвид развитията в Германия, в политическата област, тази хипотеза е сериозна. На второ място министра на економиката и финансите на еврозоната. Това би било функция сравнима с тази на госпожа Могерини. Момента, т.е. заместник председателска функция в Европейската комисия, плюс тази роля. И се надявам, че този пост ще бъде създаден възможно най-скоро. От гледна точка на комисията, това е много добър вариант. Това е личното ми мнение. Благодаря. заместник председателя Домбровски спомена казаното от господин Герсан в тази комисия. Искаме ли да сме единствената юрисдикция в света без а, а, а, ликвидни активи, а, а, а, а, безрискови ликвидни активи и можем и да принудим банките да е, имат такива активи. на Миранда. Благодаря, господин председател. В момент на криза този пакет е за нас една загубена възможност. Много малко има за откликване на проблемите на управление, както и, и легитимността на еврозоната държ, дър, дър, държавите членки би трябвало да играят роля на надзорни органи, а това на практика няма да стане. Също така смятаме, че протекционните мерки за банковия съюз са добри, но ние видяхме в Испания, че структурните реформи имаха отрицателно отрицателни последици само за населението. И в никакъв случай златните правила на бюджетната дисциплина не дадаха резултати. Така че ние не смятаме, че това ще даде легитимност и демократичност. От друга страна, що с... Програмата за подкрепа на структурните реформи, както правилно знаете, този парламент не, не, не, че се съмнявахме, ние просто отхвърлихме реформите. И политиката, Комисията за регионална политика отправи запитване към Комисията относно макроекономическата условие, защото ние смятаме, че това е наказание за държавите членки и териториите. И това е, е така преобладаващо мнение тук в е, парламента. Затова питаме дали да ни гарантирате, че тази програма няма да бъде използвана за приватизиране на обществените услуги и обществените блага и за намаляване на ролята на националните парламенти и как ще направите, защото в вземането на решение да участват и социалните партньори, и, и другите, и, и, и гражданите. Госпожо председател, тази комисия има за цел да намали дълга, просто защото дълга е нещо, което е бреме за следващите поколения. Тази комисия обаче не е за бюджетната дисциплина на всяка цена и това го доказахме по по време на подкрепата, направена за гръцкото правителство, подкрепа за растеж и благодарение на тази, на тази гъвкавост финансите на държавите членки се подобриха а, и размера на, на, на дълга спадна. Т.е. надяваме се, че в скоро време всички държави членки ще са излезли от е, прекомерната е, от прекомерния дефицит. И Примерите в различните страни показват, че е необходимо да има и различни подходи. Колкото до реформите, виждате, че тези реформи нямат за цел нито приватизация, нито прекален, прекалено строги мерки. Сега ни все пак сме в период след криза и реформа реформите вече не са унези, които бяха след кризата, по-скоро реформи свързани с образованието, социалното включване и е, социалният аспект. Uh, one, uh... Само един допълнителен коментар за реформите. Ако разгледате програмата за, стру... за подкрепа за структурните реформи, това е програма, по която държавите членки могат да искат подкрепа за по реформи, които те самите определят. Е, От там нататък, що се отнася до реформите, които са определени в препоръките страна по страна, е, и тяхната връзка с общите европейски приоритети и дали тези реформи са важни в държавата членка. Това се са критерии, които вземем предвид и като се поиска а, подкрепата, ние вземем решение дали да се предостави е, но в общи линии това е механизма. Трябва държавата членка да я поиска и така се предоставя допълнителен финансов стимул за приложение на определени реформи. Димитрис Пападимолис, благодаря господин председател. Искам да ви задам следния въпрос, свързан с Гърция. Обърна внимание на това, че комисията е излязла с положителна оценка за това как Гърция може успешно да излезе от програмата, но също времено има ангажимент от гръцките власти, Европейския механизъм за стабилност и Европейската централна банка и комисията по един график, който е доста а, стегнат, а, за да може е, в началото на юли, т.е. доста преди формалния край на програмата, да се постигне съгласие по един пакет необходими стъпки. преди крайната оценка. Предвижда се от там нататък да протекат вътрешно-градски реформи, но трябва да бъде направено нещо и от другата страна. Трябва да има конкретни стъпки, да има намаляване на дълга до степента договорена през 2017 година и да бъдат определени правилата, съгласно които гръцката економика ще бъде Е, предмет на наблюдение е, съгласно е, съответния регламент. Обаче три години след началото на програмата МВФ все още не е взел, взел решение дали иска да участва в програмата. Има множество разчети, които комисията е направила за финансовите разходи на Гърция на е, предвижданията на МВФ е, не се материализираха. Е, МВФ се бави и, и, и по-рано също забавянето на МВФ се е отразявало зле на Гърция и на хората в Гърция. Затова моят въпрос е какво възнамерявате да направите, за да приключи програмата на време и по успешен начин. И каква ще е ролята на МВФ, когато се създаде Европейския валутен фонд? За да приключи гръцката програма на време, нещо, което всички ни искаме, трябва да се е, вземе решение теоретично на 21 юни в Еврогрупата. Може малко по-късно да стане това, но да кажем това да е първоначалната ни цел. И както добре знаете, господин депутат, трябва първо да се изпълнят определени задачи европе... гръцките власти да изпълнят задачата да изготвят стратегия за економически растеж, която да е изготвена от Гърция и да е за Гърция. След това по календара за май. Трябва да обмислим надзора с, след края на програмата. Не може да има четвърта програма. В Еврогрупата и в работната група работим по механизъм за улекотяване на дълга, който механизъм трябва да е свързан и с Е, економическия растеж и стратегията за економически растеж, Европейската комисия работи по общо решение, което ще бъде включено в нашата оценка на ситуацията. Това е колективна работа. В миналото сме обсъждали доста технически въпроси с Международния валутен фонд за оценките, които се правят. Е, цифрите на комисията като цяло са доста близки до действителността и резултатите на Гърция през последните три години показват а, е, е, това. Тоест, сме използвали всичките си способности за диалог с МВФ, за да убедим МВФ да работи с действителните цифри. Не би било логично да се е, твърди, че ако се увеличава е, е, економическия растеж, приходите в хазната ще намаляват. Това е ясно. Но все пак бъдете спокоен. Ще работим възможно най-обективно ще бъдем строги в изискванията си, но ще бъдем и а, а, обективни. Марко Вали. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисарите за направените предложения. Прочела съм ги много внимателно. Мисля, че трябва да намерим решение за справяне с дисбаланса в економическия отрасъл. Има ситуации, в които трябва да се намерят компромисни решения. По-настоящем решенията, с които разполагаме, не разрешават проблема с липсата на равновесие. Да кажем, имаме 20-25 милиарда за тази година, доста ограничени е, ресурси, които обаче са е, предоставени от държавите членки, които трябва да предоставят, е, да поемат определени жертви. същевременно държавни средства отиват за финансиране на инструменти, при които има определени условия за изпълнение. Що се отнася до Италия, Италия ще внесе доста в тези фондове, а също времено се изисква от нея да прилага реформи, които са непопулярни и които често а, са доста несправедливи. Обръщам се към комисията. В комисията и в съвета има ли а, яснота, че това е така? В крайна сметка, когато говорим за а, фискални преводи. Ако някой смята, че това е несправедливо, може ли да заяви своята позиция? Що се отнася до дълга, говорим за задължение Защо да не се предвиди едно решение, което е компромисно, в крайна сметка вие казахте, че се придвижвате към компромиси, но това ще доведе до провал, защото през следващата циклична криза ще видим последиците в еврозоната, защото тя няма да е завършена на време и няма да разполага с необходимите инструменти. Първо, по економическите дисбаланси, благодаря за въпроса. Предложенията ни се занимават с тези въпроси и целта е да се подчертая, че има два начина да подходим тук. Първо, да се засили устойчивостта на економиките на еврозоната и във втори вариант е да има европейски механизъм за резорбиране на кризи. Ще се спра на двата варианта. Първо, по подкрепата за структурни реформи. Предлагаме този инструмент за постигане на резултати в областта на реформите. Както знаете, цифрите не, не винаги са твърди. Е, могат да се обсъждат. През май ще представим определени цифри – в предложението си за многогодишната финансова рамка, но като цяло това е механизъм, по който държавите членки могат да подават искания и който предоставя финансови стимули. Това не са заеми, а са грантове, т.е. бюджетно финансиране от Европейския съюз. Това финансиране е на разположение на държавите членки за реформи. Ако гледате фискалната стабилизация в еврозоната, тя в крайна сметка е по-скоро в вид на заеми. Но целта е да се подкрепя нивото на държавни инвестиции в ситуации на сериозни економически сътресения. Защото обикновено тези инвестиции са първите, които се орязват. Затова предвидихме този въз... вариант, плюс допълнителните грантове. Обясних с това разликата между двата инструмента, които ще предложа. Освен това, еврооблигации. Както знаете, темата вече е обсъждана и сме чули внима... внимателно мненията по въпроса. Те са отразени в нашия документ за задълбочаването на економическия паричен съюз и може да се дообсъди в контекста на външните експозиции. в краткосрочен план няма да се спрем на тази тема, но предлагаме ценни книжа, подкрепени с държавни облигации. Искам да ви уверя, че комисията няма намерение да действа недемократично и в е, Италия да иска непопулярни реформи. Както добре знаете, всъщност всички го знаят, Става дума за слабост на производителността в Италия. Това е основен проблем. Освен това, дългът на Италия е висок. И за да се намали, е необходимо да има силна подкрепа за економически растеж, но и да се води бюджетна политика, която е отговорна. Италия е голяма страна, третата економика на еврозоната, много че скоро ще стане третата европе... економика в Европейския съюз. Една страна, която просто трябва да прилага общите а, правила, в чието определяне е участвала и да а, помогне и да направя сили за справяне с дълга, който е тежест за бъдещите поколения. Бернар Моно. Благодаря, господа комисари. Преди провала на еврозоната, вие предлагате да вървим все повече напред, да задълбочиме паричния и валутен съюз, но това е най-лошото решение за нас и за народите на Европа. Централните банки вече нямат суверенен контрол, а Европейската Централна банка спое контрола над търговските бонки. Сега следващата крачка е да се създаде Европейски валутен фонд, който ще е, бъде надзорник и контролер на цяла Европа. По този начин на демократично из, избраните правителства ще бъдат налагани мерки под претекста, че се подпомагат техните пазари и економики. Е, бюджетният пак ще се, ще се превърне в налагане на правилата, които ще се упражняват от Европейския валутен фонд. Не искаме механизъм за преструктуриране на, на, на, на държавните дългове, тъй като това само ще упражни допълнителен натиск върху пазарите все да, държавите да бъдат все по-подчинени на е, международните институции и Америка е символично. Господ, господа комисари, моя въпрос е следни. Вие сте за демократичните стойноци. До, до, до, какво, до каква степен ще има демократичен контрол върху Европейския валутен фонд и съпътстващите го структури. Господин Моно, е, не разбирах, не разбрах всичко, което казвахте. Може би съм малко недостатъчно интелигентен. И също, но не мога да разбера ясно какво искате да кажете. За еврото ли сте, против еврото ли сте. И имам чувството, че вие самият не разбирате нищо относно демократичният избор, направен от нашите сънародници преди година. Вие просто не, не разбирате в името на идеологията какво ни доприна, какво дава еврото на Европа. Но знаете ли, нашите европейски съграждани, те не се е, съмняват, че еврото е, е защита и закрила. Вие е, нападнахте Европейската Централна банка, но без решенията на Европейската Централна банка и на, Мерио Град, на Марио Драги нямаше да имаме тези исторически лихвени проценти в момента, които ни помагат да, да е, подкрепяме растежа. Да, има огромни разлики в, в, в страните от еврозоната. Вие споменахте трудностите в банковия сектор, но а, създаването на надзорния механизъм дава възможност да избегнем финансови кризи от такива като тази от 2008 година. Това, което казвате за Европейския валутен фонд, също няма никакъв смисъл и не е разумно, то няма в никак, никакъв случай за цел да въведе европейски пакта. Не, забрав... не забравяйте, че в пакта за стабилност бяха въведени нови елементи на гъвкавост така че това, което вие мислите за Европейския валутен фонд, няма нищо общо с истината и като, и като цяло вашият, като че ли всичко е объркано в главата. Не, аз ви приканвам да прочетете предложенията на комисията, защото той ще бъде включен в а, а, закон, закон, в законовите инструменти и в законовата рамка и по този начин ще има огромна отчетност, включително и пред Европейският парламент. Благодаря, с това приключихме. Аз изцяло споделям казаното от комисар Московици и че не трябва да се отделя демократичното измерение от другите две измерения. И демократичното измерение в никакъв случай не трябва да става жертва на дълга. А, държавите членки трябва да имат смелостта да се присъединят към амбициозните предложения на комисията за интегриране на Европейския валутен фонд в законодателната рамка. включително и инструментите за споделяне на риска и за намаляване на риска. Благодаря на всички. И сега ще, и ще продължим е, нашето сътрудничество. Сега една минута почивка и ще продължим с гласуванията. Yeah, colleagues, are you ready? Скъпи колеги, готови ли сте? Да. Нека да направим примерно гласуване. Моля, гласувай. Ти... Please vote for the Сега, да, да пробваме The vote is closed. На гласуването. А сега започваме гласуването. Става дума за проекто становището на Робер Зиле. 81-во изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 97 изменение и 177 за против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 98 изменение за против. Каква е позицията на НП? За ли сте? Добре, значи всички са за. Приема се 99-то е, за против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 100 за против.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис Д, за, против, въздържали се, приема се. 118 изменение с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Сто първо за против, въздържали се. Приема се 142 за против. Въздържали се. Отхвърля се 143 за против. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за против, въздържали се, отхвърля се. 145 за против. Нека да провериме 145-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 146 за против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 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F за против въздържали се приема се. 22 изменение за против въздържали се. Отхвърля се. 23 за против въздържали се приема се. Компромис Г за против въздържали се приема се. 157 за против въздържали се. Отхвърля се.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 Нека да проверим. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 166 за, против, въздържали се. Отхвърля се 167 за, против. Въздържали се. Приема се Компромис и за против Струва ми се, че е прието. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис Г за против въздържи. Приема се 172 и другите амблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 173 и 79 за, против. Нека да проверим. Край на гласуването. Приемат се. До 76 за, против, въздържали се, отхвърля се 107 и 9 и другите две за против въздържали се приемат се 180 отпада 178 за против въздържали се е, НП е за, да, приема се. 29-то за, против, въздържали се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 Време на гласуването. Приема се. 68 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 9 за, против. Не. Беше прият. 69 за, против, въздържали се. Отхвърля се 70 за, против, отпада 71 за, против. Мисля, че е но Нека да видим. Да проверим. Отхвърля се. Май, отхвърля се край на гласувано. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против,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 Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 8 против, 4 въздържали се. Поздрави за докладчика. Следващото ми заседание на 9 април от 3 часа след обяд. И ви пожелавам чудесен